Good afternoon. Здравейте, добре дошли. Госпожи и господа, уважаеми колеги, колеги, моля, заемете местата си. Ще продължим работата си с следобедното заседание на Комисията за правата и свободите. Предстои ни да гласуване, така че моля ви, да си подготвите електронните карти. Готови ли сте всички с електронните карти? Благодаря ви. Хайде да, да видим сега. Е, имаме доста гласуване. Три всъщност вота. Вторият вероятно ще ни отнеме най-много време, тъй като е най-сложен, но нека да започнем с, номер едно. Утвърждаване препоръките на координаторите. Проведохме заседание на координаторите на 24 април на което бяхме информирани, че е направено предложение за включване в дневния ред на пленарното заседание през месец май, подчертавам месец май, разискване относно, цитирам, незаконна практика в България, в частност репресии и наблюдение с специални разузнавателни средства на политици, журналисти и бизнесмени. Председателският съвет на парламента реши да не се провежда такъв дебат в пленарната зала, а въпросът да бъде отнесен до нашата комисия. И на същия ден, 24 април, след гласуване на координаторите, мнозинството, а именно 30 гласа за срещу 26 против, взе решение този въпрос, този дебат да бъде включен в дневния ред на Комисията за правата и свободите. Повтарям, дебат, незаконна практика в България по отношение на политици, журналисти и бизнесмени. Европейската народна партия обаче оспори това решение и поиска то да бъде поставено на гласуване пред пълния състав на комисията, съгласно член 192 от правилника. Разбирате ли за какво става въпрос? Надявам се, че съм ясен, госпожа Матьо. Благодаря, господин председател. Господин председател, моля, моля да се, да се уважаваме колега има думата. Господин председател, бих искал, да, бих искал да кажа, че Европейска народна партия не оспорва резултатите от гласуването от 26 срещу 30. Както знаете, е, в, е, на заседанието на координаторите е, не, не се получи достатъчно голямо мнозинство, поради което ние настояваме да, гласуването да бъде повторено днес. Но ние не оспорваме резултатите от това гласуване. Освен това имаме една бележка по отношение на формата. Председателския съвет просто е поискал Либе да реши дали да проведе дебат в своя състав. Тоест, председателският съвет не ни е възлагал да провеждаме дебат. Нали? Все, аз чисто процедурна гледна точка бих искала да отправя тази забележка. Е, нашата група настоява Комисията за правата и свободите да не се превръща в съдебен орган. Европейската комисия официално заявява, че не желая да се намесва, тъй като тече съдебно дело по въпроса, на второ място комисията на парламента Крим не пожела да се намеси с единодушното решение на политическите групи. И на трето място, както вие сам казахте, господин председател, председателският съвет на парламента също не пожела да се намеси. И нашата политическа група смята, че наистина от чисто процедурна гледна точка, след като тече е, съдебно диране, би трябвало да се изчака българското правосъдие да се произнесе, вместо Комисията за правата и свободите да иземва тези правомощия. Ето това бих искала да кажа на вниманието на колегите от нашата комисия, тъй като ако ще се прави изслушване по отношение на всички случаи на проявена несправедливост срещу е, членове на Европейския парламент, няма да ни стигне мандат. В никакъв случай, повтарям, не бихме искали нашата комисия да се превръща в квази съдебен орган. Ето това исках да кажа. Да. Благодаря, госпожо Матьо. И, и, и слушахте я, надявам се сте я разбрали. Е, нашата комисия не е трибунал, не е съд. Е, това е политическо събрание в което може да се обсъжда абсолютно всичко, което представя политически интерес за цяла Европа, а не само за отделни заинтересовани или засегнати държави. Но във всеки случай трябва да гласуваме. Тъкмо за това става въпрос да гласуваме, да видим какъв ще бъде резултатът от вота. Нали, сега сте наясно. Въпросът, който се поставя пред вас на гласуване е желаем ли да включим в дневния ред на нашата комисия обсъждане на положението в България, такова каквото го посочих е, по препоръка на председателския съвет. Координаторите вече са гласували в този смисъл, но съгласно процедурния правилник една политическа група има право да постави на гласуване същия въпрос пред пълния състав на комисията. Така и ще направим. Онези от вас, които са за включването на този въпрос за репресии, и незаконна практика в България на дневен наред на нашата комисия да гласува за. Онези, които са против включването на въпроса, да гласуват с не. Нали? По-ясно от това не може и да бъде. Моля да гласувате. Започнете гласуването. С електронна проверка. И имаме проблем с картите ли? ЕНП, ЕНП плюс 5. Значи, да не се, да не се вземат в сметката НП плюс 5 плюс 2 социалисти и демократи плюс 1 Хайде да, хайде да коригираме бройката. Сега сега изглежда всичко е наред и така започнете гласуването. Е, не бе плюс един пак. Един повече сте. Кой е този? Така, прекратете гласуването. 32 за, 26 против. Почти както, почти както на заседанието на координаторите. И явно се прие. Нататък. Маковей. Докладът Маковей. Това е предложение, проекто директива на парламента и на съвета относно обезпечителните мерки и конфискация на облагите от престъпления в Европейския съюз. Нашия докладчик госпожа Моника Маковей. Съобщавам, прочим, че 163-то изменение е оттеглено. Значи, пристъпваме към гласуването. Готови ли сте? Започваме. Компромисно изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71-во. Не, не, 71-во е същото като 70-то, което бе гласувано току-що. Другите падат. 74-то за. Против Въздържали се. Приема се. Седмо компромисно. Против. Въздържали се. Приема се. 79-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 80-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81-во за. Предвид. <laughs> Против. Извинете. Въздържали се. Отхвърля се. Но. Има възражения? Проблеми някакви? Не. 83-то. За. Против. Въздържали се, приема се. 84-то. За. Против. Не е ясно. Да проверим. Да проверим. 84-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. А, в НП и в социалисти демократи гласува един повече. Може ли да оттеглите с един по-малко, моля? Благодаря. И така, сега сме... Какво се получи? Прекратете гласуването. 29 на 24 приема се. 87 изменение за. Против, въздържали се, приема се. 89-то е оттеглено, 90-то за. Против, въздържали се, отхвърля се. 91-во за. Против, въздържали се, отхвърля се. 92 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 95 Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно 8. О, проверка, добре, проверка. 95-то. 95-то. Започнете гласуването. Не, не е закрито предишното гласуване. Сега, сега започнете гласуването по 95-то. Прекратете. Пак много гласуваха в повече, са гласували от НП. Един в повече, сега е добре. 23 на 31 отхвърля се, значи. Осмо компромисно, да? Против, въздържали се, приема се. Устно изменение първо, за против, въздържали се, приема се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. Прие се. Компромисно 9 се прие, да? Да видим сега отиваме направо на 109-то. 109-то за. Против. Не е ясно, не е ясно. Трябва да проверим 109-то. Започнете гласуването. 109-то, прекратете гласуването. 14 на 42. Отхвърля се. Сега но, не, 111. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, 100, не, 113, извинете, 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 117 против, въздържали се, хвърля се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 118, е, момент, да, 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за,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 131 за. Против въздържали се. Приема се. 134 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 133 против, въздържали се, отхвърля се. 135 за. Е, против, въздържали се, отхвърля се. 136. А, да проверим 135-то. Проверка на 135-то, моля. Прекратете. ЕНП гласува с един повече. Тридесет на 27. Приема се. Съжалявам. Сега 25-то за Против? Въздържали се? Мисля същото положение. Би трябвало да се приема. 138. Е, момент, момент. 20, 26-то направо за. Против. Въздържали се. Приема се. 141 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 147 проверяваме. Моля, започнете гласуването, прекратете гласуването. Отново в НП гласуват с един повече. Сега е добре. 23 на 29 отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Не е съвсем ясно, да проверим 154. то Започнете гласуването. Прекратете. 32 на 24. Приема се. 155 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 156 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 29-то, извинете, 157-мо, 157-мо, 157 против, въздържали се, отхвърля се. 29-то за,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 174-то. О, извинете, 173-то за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 174-то за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 175-то за. Против. Въздържали се, приема се. 176-то за. Против въздържали се, приема се. Сега преамбюла, първо изменение е за. Да, госпожа Боцкърт. Очевидно има някаква грешка, допусната при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 72 и 73 гласуваме заедно. 72 и 73. Стотното не. Просто пропуснахме тези две. Имаше грешка в списъка. Колегата Боскурт ни напомни, че трябва да гласуваме по 72 и 73. Гласуваме по тези две изменения заедно. За, против, въздържали се, приемат се. И сега крайното гласуване по електронен път. Първо ще гласуваме по текста с внесените в него изменения. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 48 гласа за, 7 против, 2 въздържали се. Поздравление за госпожа Маковей. Предстои ни още едно гласуване. за даване на ход на междуинституционалните преговори, включително и по състава на мандата и екипа за преговори. И така, начало на гласуването. Край на гласуването. Чи... 48, казва председателя, за 7 против 3 въздържали се. Поздравления още веднъж. Госпожа Маковей има думата. Искам да благодаря на всички колеги, които дадоха своя принос към този доклад. Остава ни още едно гласуване, което е малко по-специфично. Ще гласуваме състава на научния комитет към Агенцията за основните права на Европейския съюз. Тази сутрин, казва председателя, проведохме интервю с директора, господин Мортен Керум. Сега ще гласуваме кандидатите за членове в научния комитет. Имаме списък с кандидати всеки депутат може да гласува най-много за 11 члена на този научен комитет. Какво ще направим? Ще прочета имената на всички 21 експерта, които са включени в последния списък с кандидати. Ще гласуваме по-отделно за всяко име. Всеки от вас има право да гласува не повече от 11 пъти. Избраните кандидати ще бъдат онези, които са получили най-голям брой гласове. Председателя повтаря това, което току-що каза. И така, имате право да подкрепите по електронен път не повече от 11 кандидата. Настоящия мандат на научния комитет към Агенцията за основните права изтича на 3 юни тази година. Съществува регламент за управителния съвет на Агенцията за основните права. Според него управителния съвет на, на агенцията трябва да се допита до комисията Либе преди да избере 11 члена е, в научния комитет. Тук имаме 21 кандидата. Трябва да изберем онези лица, които ще попаднат в а, научния комитет. Процедурата вече ви я описах. Няма възможност да гласувате против или въздържал се. Гласувате само за. За имената, които предпочитате. Специфично ще е това гласуване, но не толкова сложно по своя характер. Господин Мело има думата господин председател. Има ли минимален брой гласувания? Пита господин Мел, председателя. И така, онези кандидати, които получат най-голям брой гласове, ще бъдат избрани. Ще направим класация според получените гласове за всеки отделен кандидат. Процедурата е тайна. Гласуваме електронно и електронната система ще свърши работата вместо нас. И накрая ще видим имената на избраните кандидати. Започваме с кандидатите в списъка. Те са подредени по азбучен ред. Започваме с Розмари Бърн. Гласувайте за Розмари Бърн. Начало на гласуването. Край на гласуването. И не съобщаваме броя на гласовете. Сега в края на гласуването ще съобщим резултатите. Втория кандидат господин Оливие Дешетер. Начало на гласуването. Край на гласуването. Третия кандидат. Хан Енцингер. Заповядайте, госпожо Зомер. Още един въпрос по процедурата. Ако не искам да гласувам за някого, трябва ли да гласувам не? Или въобще да не гласувам, защото ако не гласувам не, просто пропава, пропада тайния вод. Ами няма да има тайна, казва председателя на немски. Точно така, няма тайна, казва госпожа Зомер също на немски. Госпожа Холмайер. Господин председател, ако искате да проведем тайно гласуване, то няма как да гласуваме само с за, защото така всеки ще може да види как са гласували колегите му. Значи малко нелепо е да имаме тайно гласуване в такъв случай. Ако трябва да гласувам, аз трябва да гласувам само с за, значи процедурата е неприемлива. electronic secret ballot. Now, just, just let me, I mean, we shouldn't, we shouldn't be interrupting because we are right on a vote, but just... Не би следвало да прекъсваме процедура на гласуване, но нека да ви обясня. Вече ви обясних. Става въпрос за изключително специфично гласуване. Това е тайна електронна проверка, тайн електронен вод. Електронната система е създадена така, че да не разкрива информация кой за кого гласува или кой против кого гласува. Няма да има информация кой депутат конкретно за кой кандидат е гласувал. Може да натискате бутона за не повече от 11 пъти. Разбрахте ли сега?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 когато натиснете бутона, вие гласувате. Нека да включим въздържал се тогава. Винаги може да натискате бутона и никой няма да разбере дали натискате белия бутон или зеления бутон. Значи, или гласувате за максимум 11 пъти за 11 кандидата или гласувате въздържал се. И системата няма да отчита гласовете въздържал се. Хайде така да караме. Да започнем отново, искате така ли? Добре. Да върнем лентата назад. Започваме с Розмари Бърн. Розмари Бърн, начало на гласуването. Край на гласуването. Ще видим после резултата. Оливие Дешютер. Начало на гласуването. Край на гласуването. Господин Хам Енцингер. Начало на гласуването. Край на гласуването. Господин Патрик Фести. Начало на гласуването. Край на гласуването. Господин Хосе Мануел Фресно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Господин Мартин Граматиков. Начало на гласуването. Граматиков. Край на гласуването. Госпожа Констанс Греве. Начало на гласуването. Край на гласуването. Господин Клаус Кристиан Гулман. Начало на гласуването. Край на гласуването. Госпожа Кристин Крума. Начало на гласуването. Край на гласуването. господин Джозеф Марко. Начало на гласуването. Край на гласуването. Госпожа Йохана Ниеми. Начало на гласуването. Край на гласуването. Номер 12. Майкъл Корнелиус Оф Лахарти. Начало на гласуването. Край на гласуването. Номер 13. Господин Шейн Нил Охигинс. Начало на гласуването. Край на гласуването. Номер 14. Господин Джерард Куин. Начало на гласуването. Край на гласуването. Номер 15. Госпожа Анна Мария Салина Сдефриес. Начало на гласуването. Край на гласуването. Господин Даниел Таршис. Начало на гласуването. Край на гласуването. Номер 17. Господин Ханес Третер. Начало на гласуването. Край на гласуването. Номер 18. Франсуаз Тулкинс. Начало на гласуването. Край на гласуването. Номер 19. Приключи гласуването. Номер 19. Госпожа Кристина Ван Берген. Начало на гласуването. Край на гласуването. Номер 20. Господин Роман Вирушевски. Начало на гласуването. Край на гласуването. И 21-я кандидат. Господин Джон Ренч. Начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря. Благодаря на всички. Thank you all. Thank you all. Благодаря на всички ви. Just, just, just an announcement in case. Съобщение за всеки случай. Преди да преминем на следващата точка от дневния ред, ме помолиха да ви напомня, че в момента комисията Крим провежда своето заседание в съседната зала 4 к 2 Много от е, нашите делегати тук е, трябва да заседават и в тази друга комисия. Там има междупарламентарно заседание. Последната тема ролята и опита на националните парламенти в борбата срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари. За ваше сведение, Дебата там ще протече в три части – организирана престъпност, корупция и изпиране на пари. В присъствието на господин Чаколино като докладчик това е насрочено за 4 без 10. След малко ще започнат по тази тема. А сега ние можем да продължим по-нататък. Да преминем към следващата точка от нашия дневен ред. I need I need my, my reminder. Moving on, please, those leaving the room. И така продължаваме нашата работа. Моля тези, които напускат залата, да запазят тишина, да напуснат тихо. Моля за вашето внимание. Приемаме на точката, която се отнася до Сирия и нашата делегация, която посети а, Йордания във връзка с положението на беженците от Сирия там. Това е точка 16. Моля за вашето внимание. Моля за тишина в залата. Silence in the ranks. Моля за тишина между редиците, тишина от страна на всички депутати. Точка 16. Делегацията по въпросите за беженците от Сирия в Йордания. От 11 до 14 февруари нашата делегация посети Йордания. По тази точка предстои да чуем представяне на доклад от делегацията в присъствието на комисията и Върховния комисариат по беженците на ОНЕ. Има представители на Международната организация по миграцията също така. Моля за тишина в залата. Господин председател, в нашия дневен ред тази точка е под номер 16 и е насрочена за 4.10. Възможно ли е да направим кратка почивка, за да изчакаме докладчика и докладчиците в сянка, тъй като те отсъстват в момента, както и някои други участници от тази делегация? 20 minutes because, because some, some people 20 минути, тъй като а, делегати, които трябва да присъстват на обсъждането по тази точка, в момента не са тук. Тя е предвидена за 4 и 10. Обявявам почивка от 20 минути. Thank you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 please. have your attention. Моля за вашето внимание. Започваме нашата работа. Както вече казах, тази точка се отнася до нашата делегация, която изпратихме в Йордания, за да установи какво е положението с сирийските беженци там. Делегацията посети Йордания в средата на февруари. Тя се състоеше от е, четирима членове с Аргентини, господин Хюбет Пиркер, Мариан Жан Маринеско и аз също бях в състава на тази делегация. Накратко ще споделя моите впечатления подготвихме обстоен доклад, който е раздаден и е на ваше разположение. Ние бяхме дълбоко развълнувани след това посещение. Смятам, че изцяло ползотворихме времето, с което разполагахме за тази визита. проверихме положението с сирийските беженци в е, Йордания, като е, посетихме беженски лагер. Ние сме дълбоко впечатлени от това, което видяхме там. Кризата с Сирия започна през 2011 година. Около 4 милиона е, души са засегнати от този конфликт. Те са разселени. Най-малко 2 милиона вече са разселени по данни на Върховния комисар за беженците. Повече от половината от сирийските беженци са регистрирани в Египет, Турция, Иран, Ирак и Йордания. Около 50% са деца и, под, и около 40% са под 11 годишна възраст. Това са малки деца. Около 90% от общия брой на сирийските беженци пристигат през 2011 в Йордания. Така че в Йордана, Йордания числеността на тези беженци нараства неимоверно бързо през последните две години. В Йордания в момента се смята, че са регистрирали около 250 хиляди беженци. Както вече казах, посетихме един беженски лагер, на което отделихме един цял ден. Там живеят около 100 000 човека. Това е лагер, който преди не е съществувал. До преди няколко години не е имало такъв. Той е изграден през юли 2012 година. Има невероятно струпване на хора там, като помощта се оказва от множество неправителствени организации, сред които ВКВОН, Международната организация по миграцията, също Спасете децата и много други. Сигурността и охраната в лагера представляват проблем като част от проблема е свързани с недоволството, хвърляне на камъни, древна престъпност, бракове между непълнолетни. Освен на този лагер, нараства и броя на беженците, които живеят в градове. Около 80% от е, сирийските беженци живеят вече в градове в Йордания, което е, оказва въздействие върху местната инфраструктура е, в сектори като здравеопазване, образование. Оказва се сериозен натиск върху способностите на Йордания да се справи с тези нови потребности. Отделихме си време, за да посетим и регистрационни центрове, също гранични центрове и транзитни центрове. Разговаряхме с високопоставени длъжностни лица от Йордания, включително от Министерство на външните работи, Министерство на планиране на международното сътрудничество и Министерство на вътрешните работи. По-конкретно, министърът на външните работи изтъкна политиката на Йордания за отворени врати и факта, че не се експулсират сирийци обратно в Сирия. Този министр изтъкна, че имат нужда от много повече ресурси, за да се гарантира сигурността, най-вече на жените беженки. Бюджетът не е достатъчен. И така те изтъкнаха нуждата е да се засили сътрудничеството с международната общност. Що се отнася до нашата роля, те ще продължат да търсят сътрудничество с Европейския съюз. Срещнахме се и с представители на НПО. Накрая съставихме нашите заключения, в които изразяваме безпокойство от тази хуманитарна криза, като благодарим за усилията на Йорданските власти Изтъкваме и ролята на международната общност, която може да окаже помощ, но също така подчертаваме, че капацитетът на Йордания вече е почти изчерпан и предвид на ограничение ресурс, който идва от международната общност, това, с което в момента разполагат, не е достатъчно, за да посрещнат нуждите на растящия поток от беженци. Ето защо приканваме йорданските власти да оставят своите граници отворени за всички хора, които бягат от Сирия. Също така изтъкваме колко е важно да се подели това бреме между съседните арабски страни за справяне с кризата и в дългосрочен план. Преценяваме, че е добре е да се помисли за въвеждане на регионална програма за закрила, като изтъкваме нуждата от сътрудничество между съответните субекти, които работят на място – включително неправителствени организации, засилване на координацията по границите. Нека усилите да се насочат там, където има най-голяма нужда от тях. Приканваме също така йорданските власти да гарантират ред и законност в своя най-голям бъженски лагер и да дадат достъп на хуманитарните работници до границите, предвид на протокола за съдействие и мониторинг по границите, Смятаме, че той ще гарантира допълнителна полза в преследване на тази цел. Това е нашия доклад от това посещение. Представих накратко дейността на делегацията. Сега ще дам думата за разискване, в което ще участват и представените тук организации. Предлагам първо да дадем думата на представители на ВКБОН, господин Коктел. Заповядайте, имате думата за изказване, господин Коктел. Yes. And... Добър ден, дами и господа. Благодаря ви за тази възможност да говоря пред вас Положението в е, Сирия поражда много сериозни и широкохватни последици от хуманитарна гледна точка. Ние следва да продължим да подкрепяме държавите от този регион, за да посрещнат е, своите отговорности по посрещане на беженци, най-вече в е, Йордания и Ливан. От около 8000 беженци пристигат всеки ден в някои от тези държави. Турция играе особено важна роля, като оказва извънредна подкрепа. Важно е да помним, че от, 8, от април 2011 Турция приела много повече кандидат-беженци. 400 хиляди действително излъчваме това послание към а, а, Йордания и към Турция да оставят своите граници отворени, макар че натискът се засилва. Имаме сериозно безпокойство по отношение на Сирия тук в Европа, предвид на приключване на нашето европейско законодателство за бежанците. С изменените разпоредби вероятно ще отговорим на потребностите на тези хора, които имат нужда от международна закрила. Трябва да предприемем необходимите действия, за да окажем тази закрила. Броята на сирийските беженци, кандидат-беженци, които идват в Европа, е около 36 000 от април 2011. В много държави съществуват отлични практики по силата на Конвенцията за беженците или други международни актове за хуманитарна закрила. Но все пак остават проблеми. Някои държави прибягват систематично към задържане на кандидат-беженци, както изпитват затруднение в обработването на заявленията на кандидат-беженците. Друг проблем е да се осигури достъп до европейска територия на кандидат-беженците за тези, които имат нужда от закрила, да се премахнат ограниченията с визите и да се даде възможност за събиране на семействата на безопасна територия. Друга пречка, на която се натъкват сирийските беженци, е свързана с въвеждането в сила на нашето беженско право. Прилагането на разпоредбите се прави така, че не се учат хуманитарните потребности в съответните центрове. Къде са нашите грешки? Например, при сирийските беженци, които са признати в една държава членка, се оказва, че не могат лесно да се съберат с член на своето семейство в друга държава членка, поради формалности в законодателството или срокове. Следователно трябва да потърсим решение дали да подходим прекалено строго или да използваме правото си на преценка, за да отчитаме съответната специфика. В крайна сметка, кандидат беженецът от Сирия трябва да има достъп до справедлива процедура тук в Европа, тогава когато има нужда от нея. Те трябва да имат гарантиран минимум от човешки права навсякъде в държавите членки, нещо, което за сега не е така. Както и да се избягват формалностите обработката на мобите за беженски статут трябва да се а, прави, като се учита факта, че това са хора, които са засегнати от конфликт. Те имат нужда да се съберат с членовете на своите семейства. Има хора, които са разселени в съседни на Сирия страна страни те имат нужда да пристигнат в Европа, за да се съберат с семействата си. ВКБОН приветства инициативата на Германия за подкрепа на 5000 сирийски беженци с новата си хуманитарна програма. Започнахме вече да идентифицираме тези беженци, които имат неотложна потребност от преселване и приветстваме подкрепата на унези държави членки, които заявиха готовност да приемат такива а, хора на своята територия. За сега това са Швеция, Дания и Швейцария. Продължаваме да следим а, ситуацията и се подготвяме за евентуално преселване в а, големи мащаби в бъдеще и надяваме се вашите държави членки ще дадат своя принос за това. Наложително е да се предприемат конкретни действия, за да може Европейския съюз да покаже своята солидарност с Йордания, Ливан и Турция, както и другите държави, които щедро отговарят на потребностите на бъженците, които бягат от погазването на техните човешки права поради военния конфликт в Сирия. Благодаря. Така, сега давам думата на господин Франсуа Геменс, който представя организация за, за кризисни консултации в Брюксел. Благодаря. Бих искал да ви запозная с нашата дейност в Йордания. По-настоящем ние предлагаме е, транспортно съдействие на сирийските беженци от е, е, преходните обекти към беженските лагери. Имаме средно 1500 души на ден, главно през нощта които транспортираме към беженския лагер за Атри, а сега и към емиратствата. Към, към лагера, който е създаден от червения полумесец. Повечето са отдаха от с е, околните села. талшибати на Насип са главните е, пропускателни пунктове. Организирали сме иммунизации срещу полиомиелит и заошки. Провеждаме и скрининг за туберкулоза и е, някои просветни дейности. Доста сме обезпокоени от влушаващото се положение, е, що се отнася до сигурността в лагерите. Е, ставаме свидетели на все повече проблеми, свързани с проституция, сексуален турмоз и експлоатация е, сред населението на лагерите, поради огромната пренаселеност, всъщност, на лагерите. Това е. Благодаря ви. Сега от името на Европейската комисия господин Лемасон Антуан, генерална дирекция ЕКО, началник е, звено. Благодаря. Благодаря ви, господин председател, за доклада и за изложението, което току-що направихте. Нещата са много интересни. Ако сравним броя на бежанците по доклада 250 000 регистрирани към датата на вашето посещение, т.е. преди 3 месеца. И днешните данни, около 450 000. Това е красноречиво доказателство за влушаващото се положение, както в Сирия, така и в съседните страни. Позволете ми само да припомня, че по-настоящем около 1,4 милиона са регистрираните или предстоящи да бъдат регистрирани бежанци в Сирия и съседните страни, а в началото на тази година броят им възлизаше едва в сравнение на 850 хиляди. Няма да навлизам в подробности относно положението в Сирия, което от хуманитарна гледна точка е ужасяващо. ужасяващо но ние, нашата дирекция смята, че сирийският конфликт вече надхвърля рамките на хуманитарните съображения и поставя въпроса за стабилността на региона, особено като има е предвид състоянието на две страни, Ливан и Йордания, които са в особено уязвимо финансово положение. Накратко какво сме правили до сега? Първо, опитваме се да поддържаме активно присъствие на терена е, чрез е, наш постоянен представител в региона, в Аман, в Бейрут и в Анкара. Е, имаме служба в Дамаск. Но, но трябваше всъщност да я зазимим, така да се каже, поради извареното положение, но тя може да, да възобнови дейността си при необходимост много бързо присъстваме и на, и на място а, с посещения. Комисар Георгиева вече бе в а, Турция. Миналия месец декември посети Йордан а, и Ливан, а, заедно с Върховния комисар за бежанците Готиерес. Отново ще посети Йордан и Ливан в края на тази седмица. А, ще посети бежанския комплекс Затари, ще се опита да стигне и до границата, ако сигурността позволява в Ливан ще се опита да, да отиде и БКА. Разбира се, ще разговаря с двамата министър-председатели и с министрите, които отговарят за бежанците в двете страни, в Ливан и в Йордания. Нашата реакция, разбира се, има и финансово изражение, чрез нашите хуманитарни партньори, в това число агенциите на ООН и Червения кръст и Червения полумесец – Следва да е, напомним, че на този етап е, Европейският съюз като цяло е най-големият донор за преодоляване на последиците от кризата. Общия размер на хуманитарната помощ, е, отпусната до сега от ЕС, възлиза на близо 473 милиона евро, около 200 милиона от, от, от комисията, почти изцяло ангажирани. Е, и още около 273 милиона от държавите членки. Следва също да посочим, че половината от тази подкрепа се насочва към Сирия и по една четвърт съответно за Ливан и Йордания. Значи, приоритетно вниманието ни е насочено към тези три страни, тъй като според нас, понеже все пак трябва да приоритизираме нещата, Ирак и Турция разполагат с капацитет да реагират и, и сами. Какво ще се опитваме да направим? Да увеличим сумите. Комисарят ще съобщи за, за нови суми, общо от около 65 милиона евро от страна на комисията за трите страни Сирия, Ливан и Йордания – и също така, е, все пак имайки ограничените, предвид ограничените си ресурси и другите кризи, е, които е, наблюдаваме в света, опитваме се да, да насочим по-добре помощта и да я координираме. Освен това, се занимаваме с хуманитарно застъпничество в Ливан и в Йордания – опитвайки се да внушим на властите на двете страни необходимостта да зачитат принципа на отворените граници. Ам, благодаря ви и за вашата реакция, но също така смятаме, че и от политическа и от финансова гледна точка следва да се направи повече. Свършеното до сега не е достатъчно. Значи се опитваме да водим разговори с колегите от външната служба на Съюза и от други служби на, на комисията за да е, разработим един изчерпателен, всеобхватен пакет за реакция на кризата. Сега, преди да дам. Впрочем, сега бих искал да дам възможност. Извинете, ще чуем първо господин Ел от е, Европейска комисия и след това ще дам думата на колеги. Благодаря, господин председател. Благодаря на парламента и на вашата комисия за поканата, за възможността, която ни се отдава да разменим мнение по въпроса. Комисията е доста загрижена за, за политическата обстановка, за хуманитарната обстановка в Сирия, за състоянието на беженците в региона и вашият е, уводен е, доклад е, наистина демонстрира колко отчаиващо е положението на място. Ние се запознахме с доклада ви и приветстваме вашите констатации, можем да изразим и подкрепата си за препоръките, които правите. При това обаче бих искал да обърна вниманието на уважаемите депутати на това, че няколко от препоръките вече се изпълняват на практика. Е, нека ви докладвам е, за това за това, което правим на място и след това за това, което правим за беженците на територията на Европейския съюз. Нашата линията, която следваме на място е недвусмислена в Сирия и в съседните страни. Преди всичко непрекъснато предоставяне на хуманитарна помощ на външните и вътрешните беженци както наоколо в региона, така и когато е възможно на територията на самата Сирия. В това отношение комисията работи в тясно сътрудничество с агенциите на ООН и най-вече ВКБОН. А, вашата препоръка номер 5 сега, а, позволете ми да я разгледам, що се отнася до продължаващото оказване на, на подкрепа. С запазването на бежанските потоци, е, вие за сега обръщате внимание на хуманитарната помощ и, и е, на, на същната защита, както на засегнатите пряко от конфликта все още в Сирия, е, така и на бежанците, които се осланят на гостоприемството на съседните страни, именно Йордания, Ливан, Турция и Ирак. И според нас е, продължаващата хуманитарна помощ и съдействие остава главен приоритет и колегата от Генерална дирекция ЕКО е, с основание посочи, че Европейският съюз е, е лидер е, сред международната общност това отношение в региона. Позволете ми в тази връзка също да подчертая значението на съседните страни, на това те да, да поддържат границите си отворени за сирийските беженци, което вие споменавате във вашата шеста препоръка. И страните, които споменах, е, Йордания, Ливан, Турция и Ирак, е, имат много щедро отношение към, към беженците. Комисията полага своите усилия за стабилизиране на положението в тези страни, за да гарантира адекватна защита на беженците. Господин председател, вие споменахте също и регионалната защита. Е, наред с вашата подкрепа и, и във връзка с международни партньори и службите на комисията разработват такава програма за увеличаване капацитета на съседните на Сирия страни да се справят с беженските въпроси. Е, включените страни ще бъдат най-вероятно Йордания, Ливан и Ирак, е, както се упоминава и във вашата осма препорък. Нашите действия е, са в съответствие с известието на комисията от 2005 година. Те съдържат значителен компонент защита и, и действия, кои, от които пряко могат да се ползват а, бежанците. Програмата, която работим, ще заработи още тази година. Беше спомената особената роля на Турция. Аналогични действия се подготвят за Турция от Генерална дирекция разширяване и други служби на комисията съвместно с ВКБОН и други агенции на ОНЕ. Позволете ми също така да кажа, и то, и то е важно да се подчертае, че трябва е, е, да имаме твърде предпазливи и умерени очаквания. Е, ще трябва да приобщим към, към своята позиция е, страните приемници или, или домакини в региона. Не можем да разчитаме на, на пряка, непосредствена е, готовност за съдействие от страна на всички. Е, и накрая положението на е, сирийските граждани, бежанци и търсещи убежище на територията на Европейския съюз. Господин Костела е, разгледа въпроса подробно. За сега броят е умерен и може да се управлява. Някъде 2000 са въпросните лица от от началото на кризата през април 2011 година към края на 2012. Е, извинете, числото е 32 000, а не 2000. 32 000. Повечето данни е, сочат признаване на статута на тези лица е, за бежанци на около 92%. Председателят прекъсва докладчика. И те първа трябва да дебатираме положението в Унгария. Още 30 секунди ми дайте, моля. Явно е на лице консенсус на държавите членки, че е, сирийските граждани, които са на територията на Европейския съюз, не следва да се връщат в Сирия, независимо от правния им статут. Обаче, е вярно онова, което казва ВКБ ООН. Е, в някои държави членки, например в е, Гърция и Кипър, е, не се признава статута на беженец на, на пожелалите да го получат почти на, на 0%. И ето защо ние организирахме редица срещи. Последната бе през март. Срещи с държавите членки, за да обсъдим тази неравномерна норма на признаване. И, и накрая се обсъжда въпроса за събиране на семействата. Комисията е на мнение, че членовете на семействата на сирийски граждани, които вече законно пребивават на територията на Европейския съюз, би следвало да могат да се присъединят към тях и са предприяти мерки за ускоряване на визовите формалности. Обсъдено е същото така, евентуално еднаквяване на практиката на държавите членки в това отношение на координационна среща през март. Благодаря и извинявайте, че отнех толкова време. Сега членовете на комисията и най-вече най-напред членовете на делегацията, господин Пилка. Благодаря, господин председател. Много бяха интересни всички тези доклади. Самия документ, е, с който разполагаме, е много интересен. Документ изготвен от е, секретарята на комисията. Съвсем накратко от моя страна. Нашата делегация стана свидетел на това колко добре се справят е, йорданците, IOM също се справя много добре. Въобще всички организации работят в дух на сътрудничество и помощта, която се предоставя също изпълнява своите цели. Видяхме задача и приоритет за беженците е да намерят те едно безопасно място, един подслон. Някои хора ни обясниха, че макар и да са се установили в лагера, от време на време се връщат в родното си място, за да видят дали има допълнителни разрушения или някой е ограбил техните домове мисля, че би следвало да гарантираме предоставянето на помощ на място. И това би трябвало да се отбележи и в документа. Тези хора в крайна сметка е, трябва да могат да се върнат е, по родните си места, да напуснат тези бежански лагери. Естествено, че трябва да има и финансова помощ. Аз бих отправил една препоръка. Основната ни помощ, е, финансова и друга, би следвало да бъде насочена към граничните райони. Още един коментар. Върховенството на закона трябва да е, се възстанови в тези лагери. Това са лагери, които представляват едни малки градове. И когато властва беззаконие, ясно е, че ще процъфтяват и проституцията, експлоатациите, обирите. Ние сами видяхме с очите си какво се случва. Така че в лагерите би следвало да се гарантира сигурността и безопасността. Помолихме Йорданската полиция, ако може да присъства е, и то е, масирано в е, тези райони. Ето това са основните приоритети, поне в краткосрочен план – Що се отнася до идеята за нови селища, малко се каза, но не мисля, че тази идея би следвало да се превръща в реалност. Не може това да ни е приоритет. Помощта трябва да се предоставя на границите, на съседните страни. Това е помощта, от която хората имат нужда. Госпожа Гризбек. Благодаря, господин председател. И аз имах възможност да, да отида в Казантеп и в Килиз в началото на, на месец октомври миналата година и а, е, констатациите, които представихте в доклада от а, е, вашето посещение с нашето колеги и а, е, е, с който, впрочем, доклад все още не съм се запознала, е, така или иначе потвърждават катастрофалното положение от хуманитарна, просто, чисто и просто човешка гледна точка е, в региона и в същото време са свидетелство за политическото бесилие, най-вече на Европейския съюз, да даде отговор за защита на пострадалите, за предотвратяване на милионите човешки жертви и на краха на една цивилизация, която гине пред очите ни. Е, естествено, в очакване на представения днес доклад, е, е, бихме могли да кажем, да, европейския, т.е. ако вярваме на доклада, можем да кажем, да, Европейския съюз е първи донор, е, и наистина, що се отнася до помощта на неправителствените организации, до хуманитарната помощ, хранителната помощ, например, в Сирия, е, би могла, изразявам се условно, би могла да бъде отклонена и да попадне в ръцете на някои сирийски организации, а оттам към режима на Башар Еласад. Така че онези, които най-вече се нуждаят от такава помощ, ще бъдат лишени от нея. От друга страна все същото и то в драматични размери, що се отнася до медикаментите, за, за болните и в това число хроничните, които са изоставени на съдбата си. Да, добре, Европейският съюз е най-големия донор, но но, но някакси си онова, което вършим е несъизмеримо а, с а, мащабите на трагедията. А, по отношение на убежището, а, а, а, бях на посещение преди два дена в Швеция а, и благодарение на сирийската общност в Швеция, която е многочислена в Швеция, новодошлите се ползват с защита. А, и а, предвид току-що казаното, че е необходимо да, да, се, да се утвърждава солидарността по отношение на, обелищ, по, по отношение на обежището. Днешната практика на, на, на някои страни е, са, са неприемливи, а, а, и в политическо отношение да вземем, например, въпроса за евентуалната употреба на, на хими ческо оръжие, спори се е, употребено ли е то, кой го бил употребил. В същото време този народ мъченик е, загива пред очите ни и напомня за аналогични събития в историята на Европа. Благодаря, госпожо Гризбек. Благодаря на всички гости и експерти. Не виждам други желаящи да се изкажат. Благодаря на всички за това, че присъстваха на представянето на този доклад относно положението на сирийските беженци. Госпожа Гризбек говори без микрофон. Може ли да говорим? Отговорете ми на въпроса, че хуманитарната помощ се отклонява. Хуманитарната помощ, която стига до, до Сирия, до населени места, които са под обстрел. И сега, да не повтарям, да не казвам е, имена, е, вярно ли е или не, че се отклонява помощ? конкретен въпрос. Може би представителя на ВКБО не може да отговори на този въпрос преди да преминем към следващата точка в дневния ред. Въпроса за Унгария. Благодаря, господин председател. ВКБ ОН не отговаря за разпределението на хуманитарната помощ на територията на Сирия, но ние Работим с Световната програма за изхранване, с много други правителствени и неправителствени организации за предоставянето на помощ там, където тя е необходима. Е, и там, където е, територията се контролира от правителството и в контролираните от е, възстанниците части. Сега да се твърди, че няма случаи на отклоняване на помощ, не би било вярно, имайки предвид а, е, е, че положението е крайно тежко. Наскоро е, по пътя от Дамаск до Алепо имаше 32 пропускателни пункта. 8 бяха сирийски, имаше чеченски, афгански и какви ли не такива пропускателни пунктове по пътя и, и може да си представите. Сега вече са повече от 50 по същия маршрут от, от Дамас към Алепо. И както казах, има територия контролирана от правителството, друга от позицията и, и при това границите не са особено е, ясни. Един ден е, дадена територия преминава от едни ръце в други е, и е, понякога наистина е трудно помощта да стигне до тези, които най-вече се нуждаят от нея. Благодаря. Така, толкова за сега, казва председателят, за, за посещението в района и положението на беженците в Йордания. А сега следващата точка от дневния ред. Права на човека, практика в Унгария, след така нареченото четвърто изменение. Имаме проекто доклад на колегата Тавареш. През февруари 2012 година приехме резолюция относно политическото развитие в Унгария. Имаме и мандат за последващи действия. И освен това трябва да проследим дали са изпълнени нашите препоръки. Сега имаме проект е, на доклад. Е, господин Тавареш вече представи пет работни документа по пет различни теми. Сега давам думата на господин Тавареш. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Както знаете, доста време вече работим по изготвянето на това досие. Политическите групи определиха докладчици в сянка. Имаше мисия с проучвателен характер в Будапешта. Разговаряхме с унгарските власти, с различните заинтересовани страни, стигнахме до момента, в който след като сме натрупали а, е, информация, е, и след като унгарското правителство е дало своите коментари, а те са включени в работния документ, и между другото винаги сме следвали е, начин на работа, който е прозрачен, честен, е, следващ духа на сътрудничество. Ако трябва да обърна внимание на един е, епиграф, включен тук, е, това е стих на един голям унгарски поет Шандор Петюфи, поета на революцията от 1848 година. И така, надявам се, че няма да цитирам на твърде лош унгарски. Онова, което той е написал и в груп превод, това означава там, където няма права, няма дом. Включихме този цитат не само защото унгарската история е толкова богата и унгарската култура, която е на хиляди години, е толкова богата, а и защото по някакъв начин този цитат отразява положението в Унгария, именно политическото положение в момента. Т.е. там, където няма политически права, няма дом за хората. Когато се опитваме да съградим, да защитим човешките права, ние градим нещо като дом. Така че, виждате, 150 години по-късно мъдростта на Петюфи може да бъде транспонирана в онова, което правим в Европейския съюз. Ние изграждаме дом за всички нации, за всички хора на Европейския съюз. Между другото, ако погледнете договорите, ще видите, че Член първи казва, че държавите членки искат да формират съюз, а член втори вече казва, че този съюз се основава на уважение, зачитане на демокрацията, върховенството на закона, равнопоставеността и така нататък, включително правата на младсинствата. Този член, между другото, присъства от 2009 година е, насам. Между другото, този член сам по себе си представлява преходен за Съюза, защото чрез него Съюза се превръща от съюз на много демокрации в един демократичен съюз на ценности. Този член не е бюрократична приумица на Брюксел или наложен от държавите членки. Не, държавите членки подеха сами тази инициатива. И Унгария участваше в тази инициатива. И то активно. Част от текста на член 2 беше предложен от унгарското правителство, именно зачитането на правата на малцинствата. И подобен текст беше прият и в нормативната уредба на държавите членки. Между другото, Унгария първа ратифицира Лисабонския договор и съответно член 2 на Лисабонския договор. Всичко това означава, че говорим за общи ценности на Съюза, говорим за общества, които се стремят към най-висши ценности. Равенство, демокрация, свобода и така нататък. Това са ценностите, които преследваха народите на източна Европа през 89-та година. Мога и по-назад да се върна към опита на моята страна, Португалия – Тогава ние казвахме, че никога няма да се изоставяме ни други, ако правата и свободите на едни са застрашени, ние ще се борим за тях и то всички ще се борим за тях. Унгария от своя страна сама по себе си служи като пример за такава борба. Мога да дам за пример събитията от 56-та и 89-та година. И сега, Ясно е, че ние като парламент трябва да зачитаме тези ценности на Съюза. Те са пряко свързани с работата на институциите. Между другото, член 3 на Лисабонския договор пък казва, че наше задължение е да Работим за осъществяване на написаното в член 2. Съответно, всяка една пречка пред е, осъществяването на тези приоритети и цели трябва да бъде премахната. Иначе ще се срине доверието в Европейския съюз. Съответно всички действия, които предприехме, стъпват на това, което току-що очертах. Опитахме се да включим всички коментари, позиции, изменения на политическите групи. Доклада е доста дълъг. Доклада трябва да се разглежда в своята цялост. Ето защо ви моля да го прочетете целия, доколкото това е възможно. На първите страници, след като се прави тълкуване на основните ценности на Съюза, аз парафразирах онова, което е написано току-що, ще видите преглед на промените конституционни по своя характер и не само в Унгария през последната една година и половина. А има много такива промени. Нов основен закон, четирикратно променяне на основния закон, четвъртата поправка, която е доста мащабна и придоби известност. Има 26 различни теми, които могат да бъдат обект на законодателство от страна на парламента. 49 закона с широко действие са приети. В Унгария друг голям брой закони с не толкова широко действие бяха прияти за отрицателно време. Правим оценка на това какви са последиците в различните отрасли и сектори. Законите с широко действие и промените в Конституцията общо взето поставят под въпрос основите на демокрацията. Засягат се правомощията на съдебната система, засяга се принципа на разделение на властите, засяга се принципа на свободата на словото, на средствата за масова информация. Ние се срещнахме с представители на органа за регулация на медиите в Унгария и стана ясно, че той не работи в условия на, на, на пълна обективност. Чухме за самоцензура сред журналистите, намеса в тяхната работа и така нататък. Така че този медиен орган не помогна много, макар че е, той би могъл да работи малко повече с независими е, наблюдатели. Част от е, препоръките, които е отправила Венецианската комисия, не са приети. Що се отнася до системата на правосъдието, ние се срещнахме с е, представители на Националната съдебна служба, един специален орган в е, Унгария. Не стана ясно дали може, например, да се прехвърлят дела от един съд на друг, когато има определено производство. Това го давам като конкретен пример. Ние се надявахме, това да не е възможно. Но то е възможно за някои конкретни категории дела, може да, да има прехвърляне. В а, тази първа част, както вече стана ясно, ние представяме предисторията. Една секунда, господин Тавареш, с цялото ми уважение. Имаме предвидено съвместно заседание с Комисията по конституционни въпроси. То започва в 5.45. Всички членове на комисията АВКО ще дойдат в тази зала за това съвместно заседание ще обсъдим присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Така че аз ви приканвам да обобщите малко повече, тъй като колегите също трябва да имат възможност да се изкажат. Много колеги ще дадат тук в 5.45, както вече ви казах. Благодаря ви, господин председател, за това, че ми напомнихте за този факт, тъй като от дълго време работя по това досие. Много неща съм написал, ще се опитам да съм малко по-кратък. Въпросът, който зададох на комисията Либе, беше двустранен. На първо място, доколко тези промени са били системни. И ако те са били системни, дали се приближават към ценностите, описани в член 2. Становището на докладчика в проекто доклада е пределно ясно. Промените са били системни, няма съмнение тук. Унгарското правителство е съгласно с една такава теза. Има тотална промяна на правната рамка в Унгария. По отношение на втория въпрос, смятам, че съществува една цялостна тенденция. Естествено, има много различни прияти закони и можем да ги обсъдим един по един, но цялостната тенденция сочи, че унгарската нормативна уредба по-скоро се отдалечава от ценностите на член 2, а не се приближава към тях. Така че това си е достатъчно сериозно заключение само по себе си. И то ще има отклик навсякъде. Ако погледнем сериозно на член 2 и ако идентифицираме, че има системни промени и отдалечаване от духа на член и ако установим, че това е тенденция, която ако не се прекъсне своевременно, ще доведе до сериозно нарушаване на фундаменталните ценности на Съюза, то не може да се продължава по този начин. Нито в рамките на институциите в Унгария, нито в ЕС, нито където и да било. Няколко думи за препоръките. Те са с общ характер. Аз не смятам, че Европейския парламент желае въвеждането на дребни промени. Важното е промените да отговарят на договорите на Съюза и на хартата на основните права. Ние, между другото, правим препоръки най-вече към ЕС. Ще говоря по четири от тях, тъй като те са най-важните. Първо, препоръка към Европейската комисия. Този е, раздробен подход, който комисията следва до сега, фрагментиран подход не е най-добрата стратегия. Мисля, че ние трябва да следим дали се изпълняват ценностите, буквата и духа на член 2. И ето защо аз препоръчвам на комисията да представи онова, което можем да наречем включване на червената лампа във връзка с член 2. Втора препоръка. Няма смисъл, няма полза от фрагментарни действия от страна на европейските институции. Трябва да работим заедно. Мисля си, че комисията, след като се е ангажирала с разговори с унгарското правителство, би трябвало да покани и другите институции. Не може те да водят отделни разговори. И тъй като текста не е само за Унгария, препоръката е с малко по-широк характер. Ние искаме да има последователност относно изпълнението на копенхагенските критерии, които се задават, когато една страна иска да се присъедини към Съюза. Ние предлагаме да се въведе нещо като копенхагенски механизъм. По силата на този механизъм следва да има експертна група, в която да участват високопоставени еродити от а, различни органи, Европейския съд, а, например. И тази група следва да наблюдава какво се случва в а, Унгария. А, и не само в Унгария, естествено. И накрая, последната препоръка е насочена към Европейския парламент. Ние препоръчваме да се свика конференция, на която да участват националните парламенти, Европейския съд, конституционни експерти и така нататък. На тази конференция искаме да се обсъди член 2 и неговото изпълнение. Господин Тавареш, вече почти 30 минути говорихте, имаме още 30 минути на разположение. Има 12 човека, които искат да се изкажат. Моля ви, уважавайте и интересите на колегите, които ще дойдат в 5.45 за заседанието, което имаме съвместно с Авко. Господин Тавареш, наистина, накрая, за 30 секунди. Какво ще стане в случай на нарушение? Демокрацията е демокрация, защото има санкции на нарушенията. Много хора смятат, че са съвършени, че не е- правят грешки и съответно се ползват с някаква наказуемост, е, т.е. Е, има липса на, на наказуемост прямо тях. Целта на демокрацията е да гарантира, че има корективни мерки. И това следва да се подчертае в случая с Унгария. Така приключвам и ще изчакам коментарите на колегите. Сега благодаря за дадената ми дума. И така, списъка с заявки за изказване е непрекъснато нараства разполагаме само с половин час. Затова приканвам ви, моля, да се простирате само в 3 минути за всяко изказване. Първо давам думата на докладчите в сянка. Тук включвам и себе си. Очаквам от вас да бъдете кратки. Господин Енгел ще говори първи. Благодаря, господин председател. Вие отлично се справяте с вашата задача. Аз последен заявих желание да се изкажа и първи получавам думата. Ще започна моите три минути, като първо изкажа благодарност на господин Тавариш за доклада и неговото съдържание. То отразява всичко, което имаме като документи а също и нашето дълбоко усещане сред повечето от членовете на тази комисия. Все пак, надявам се, че ще имаме възможност да се върнем отново на тази проблематика повечето един път. Ще кажа няколко неща. Често пъти изтъквам това, което се случва в Унгария от конституционна гледна точка може да се тълкува превратно от различни хора. Нека да не забравяме в какъв момент се намираме, отправяме критика, но в същото време има конституционни съдии, които твърдят, че това, което се случва в Унгария, не бива да се поставя под съмнение. Както всеки е правен въпрос, той подлежи на тълкуване от повече от е, една гледна точка. Ще добавя още едно или две неща и ще оставя колегите от другите групи да говорят по-положителна светлина. Ще изтъкна нещо, по което съм скептик. Аз съм голям скептик по отношение на препоръките, които се отправят към унгарските власти да се движат в посока, така че да се даде определен статут на Конституционния съд. Това никога не се е случвало по отношение на никоя страна и аз не бих се чувствал комфортно от това Европейския парламент да дава указание на определена държава и да й казва как да действа нейния Конституционен съд. Има 20 е, други държави в Европейския съюз, където Конституционният съд не действа по този начин, по който ние казваме. Това би било отклонение от подхода, който иначе бих подкрепил. И тази безкрайна история за признаването на съдиите. 300 признати съдии са загубили съдиите. Господин председател, аз не познавам 300 съдии. Може да има 300 групи, които се наричат съдии. Подобни неща се случват и в други държави членки. Знам, че разполагам само с 3 минути и ще приключвам вече. Просто изтъквам, че има елементи, от които не съм доволен, защото се движим в посока, при която настояваме за нещо, защото смятаме, че е справедливо, но то не се прави в други държави членки. Нека не забравяме какво е разумно, какво можем да изискваме чрез този доклад. И надявам се, ще имам възможност отново да говоря по тази проблематика, да надиваме процедура с участие на членовете. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на господин Таварес за неговата работа по този документ, съставен съвместно с участието на всички политически групи. Съгласна съм с докладчика по отношение на това дали действително има системен подход в тези промени в Унгария и дали този подход е в разрез с духа на член 2 от нашия договор. Да, можем да кажем да, така е. Ние отложихме съставането на този документ и разискването му до този момент, за да си дадем възможност да проследим промените, които се въведоха в Конституцията. Най-вече тази поправка, тази прословута поправка, която бе прията преди няколко месеца. Тук говорим не само за една поправка, но говорим за девет страници с изменения. И ако отговорът на нашия въпрос е да, това е един системен подход, който е в разрез с член 2 от нашия договор. Тогава другия въпрос е, можем ли да продължаваме по същия начин или се налага да предприемем друг подход. Господин Енгел каза, че отправяме конкретна препоръка към унгарското правителство и това не е приемливо. Тогава какво предлагате? Какво можем да поискаме от, унгарското правителство да направи? Така че в крайна сметка да сме сигурни, че основните ценности и принципи на Европейския съюз се зачитат. Има ли нещо по-силно от препоръка, което ние като Европейски парламент можем да излъчим? И въобще идеята за процедура по член 7 трябва да се обмисли. Първо, нека да го обсъдим помежду си. Смятам, че не бива да твърдим, че всички грешат. Когато виждаме позицията на съвета на Европа, Венецианската комисия и отделните правителства са критично настроени, следователно има нещо дълбоко нередно там в тази ситуация и тя трябва да се поправи. Аз също очаквам с нетърпение срока за внасене на изменения. Председателя, госпожа Везят. Je благодаря, господин председател. Аз ще се присъединя към изразените благодарности от преждеговорившите е, е, към нашия докладчик за извършената от него работа. Темата не е лека. Наистина, всеки път, е, когато в нашата комисия се захващаме с подобни въпроси, се оказва така. И аз смятам, че нашия докладчик е съумял да състави документ, който сближава позициите на всички докладчици в Сянк. Тук не става дума за заклеймяване на Унгария в никакъв случай, но тук нататък трябва да се запитаме е, е каква е привързаността си към втория член. Унгария системно се отклонява от установеното в Европейския съюз е, в областта на правата на човека. Защо? Защото нещата се трупат. Ам, господин Орбан, министър-председателят, впрочем, много добре си дава сметка. Е, по всеки въпрос, който се засяга от практиката на Унгария, той е, привежда пример от друга държава, членка на Европейския съюз, е, която също може да бъде обвинявана в едни или други неблагополучия. И фактически стигаме до по-големия въпрос. Привързан ли е Европейския съюз към ценностите на втори член? И се осмелявам да помечтая, че в рамките на самите европейски институции ценностите на правата на човека на втори член ще бъдат също толкова защитавани, е, както са защитавани и економическите свободи. Благодаря, госпожа Валва има думата. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на унгарски язик. И И се питам дали а, е, не се шири тук, особено сред моите съграждани, усещането за дежавю. Знаете, смяна на режима, така се казва. И след нашата е, смяна на режима, нашия Конституционен съд е, излезе с аналогичен, прочем, доклад, с доста абстрактни е, понятия, е, благодарение на които не можеше обаче да се смени режима. По това време се ширише понятието за правовата държава. И това понятие така се тълкуваше, че, е, е, видите ли, правовия ред е, не дава възможност да бъдат преследвани за извършени престъпления бившите политически лидери от, от времето на комунизма. И ето нас сега, по същия начин, на основата на абстрактни понятия се прави опит за тотално отричане на правната ни система – Вярно е, от друга страна, че ако Европа се основава на общи ценности, то а, тази привързаност не е безусловна. Винаги трябва да се запитаме защо сме за определена ценност и против друга. Например, преодоляване на економическите различия между страните, борбата с бедността, е, бихме, е, могли, бихме могли, например, е, да е, изработим становище за ролята на транснационалните компании в Унгария, но не избираме тази тема. В първия си абзац, точка Д латинско, докладът заявява, че трябва да се направи необходимото, да се предприемат мерки за опазване ценностите на Съюз. Питам аз доклада, къде е тази оценка? Що се отнася до практиката на държавите членки? По-нататък четвъртата точка. Или, ако правилно разбираме ораторката, става дума за четвърти член на договора за функционирането на Европейския съюз –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 И, и следва да се предпазваме от е, едни доста ограничени оценки, насочени срещу една определена държава членка. Благодаря. Благодаря. Аз също съм докладчик в Сянка и ще говоря на а, е, испански, за да съм а, е, бърз и прецизен. Първо, благодаря на докладчика господин Тавари за свършената работа. Това е един обемист документ с добре премерени позиции, които се изказват. С него се изтъква значението на всички въпроси, свързани с правовата държава и основните човешки права. Всичко това е предвидено в нашия собствен европейски проект. Това са общи и споделени европейски ценности. Европейския съюз не е просто едно множество от държави. Това е проект, който е създаден за отстояване на демократични ценности. Това, което отстояваме тук, е, са основни ценности, включително участието на младсинствата в законодателните процедури, също така и начина по който опозицията може да участва в политическия живот и управление на една държава. Това опира до самата идентичност на демокрацията. И това, което виждаме в Унгария, като че ли не съвпада с описаното в договора за устройството на Европейския съюз. Не бива да забравяме за зачитане правата на младсинствата, както и условията от Копенхаген. Изискванията от Копенхаген предвиждат изпълнение на определени условия от държавите членки, а също и държавите кандидатки за членство. След като те се присъединят към Европейския съюз, от тях се очаква неотклонно да изпълняват тези условия. Понякога се натъкваме на случаи, при които се твърди, че има дискриминация срещу определени държави, например, какъвто е случая с Унгария. А, тук не си служим с Унгария за целите на някаква кампания за оклеветяване на Унгария. Тя е свършила своята работа в своя предприсъединителен период, така както го е направила всяка друга държава членка. И работата, която е свършена до тук, е била полезна, без съмнение, това, което са свършили унгарските власти, като председател на тази комисия, аз пътувах до Унгария и проведох множество полезни разговори. Там има действително немалко проблеми. Най-вече проблема с новата а, служба по правосъдието, което създава заплахи за правата на магистратите. Това застрашава и плурализма в обществото там. Има безпокойство, което се изразява от е, представители на политическите кръгове. Това засяга и мирното съвместно съществуване тук в Европейския съюз. Има проблеми свързани и с е, предизборната кампания. Там предстоят е, избори. Трябва да гарантираме, че те ще бъдат справедливи. Венецианската комисия и Европейската комисия се занимават също с тези въпроси. Ние сме част от един процес. Остава още много работа. Господин Къркев сега ще вземе думата. Заповядайте. Господин председател, говоря от името на Макентайр по повод на този доклад. Няма да навлизам в подробности по него, тъй като ще имаме възможности и в последствие да го коментираме. Това, което ми се иска да ви кажа на вас, господин председател, и на колегите, е, че вероятно имаме определени политически изкащания за Унгария. Но тук в тази комисия трябва да сме много предпазливи. И порано ни а, предупредиха, когато говорихме за България. Госпожа Марче ни каза, че не бива да допускаме едно такова отношение да се превръщаме в следствен орган, който се намесва в държава, която е представена в тази комисия. Не бива да бъдем и регистър, депозитар на политически аргументи. Това не е нашата функция. Ако има стандарти, които се поставят под съмнение в определена държава членка и бъдат безпокойство, тук в тази комисия Следва да ги разгледаме също и във връзка с други държави членки. Струва ми се, че нашата роля е да предадем тази проблематика на комисията, която е стожер на договорите и оценката, която се прави, следва да се изготви от Европейската комисия и не бива да се провежда в такава политическа среда. Позоваването на Конституцията не е удовлетворително. Аз представлявам държава, която дори няма писана Конституция. Начинът по който се развиха събитията през последните 20 години в Европа ни даде вдъхновение. В много държави бе, бяха отхвърлени тоталитарни режими най-вече Централна Европа. Следователно, неизбежно е, че до определена степен има някои движения в тези държави. Те вървят напред, като се отдалечават от деспотичното си минало. Други колеги, разбира се, имат своите политически изхващания за тази ситуация. Но от а, моя гледна точка и представлявам виждането на господин Макентайр. Той посети Унгария и даде своя принос към този доклад. Ще следим внимателно развоя на събитите и разискването на доклада. Още веднъж казвам, в тази комисия не бива да допускаме да се превръщаме в следствен орган и да се бъркаме в нещата, които иначе са предмет на мандата на комисията. На тези хора там им се плаща да вършат е, своята работа. Е, е, госпожа Бауър, аз ще дам част от времето си на Кинга Гал, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Благодаря на докладчика. Сега, тук а, а, говорим за копенхагските критерии. И а, ако а, а, ги приложим към а, положението на малцинствата, а, а, според мен а, имаме основание да смятаме, че а, правата държава се отстоява. Що се отнася до петата точка от доклада? Аз мятам, че Венецианската комисия, като един консултативен орган, не би могла да, да бъде крайна инстанция. Казва се за възстановяване на правовата държава или на върховенството на закона, но от това следва ли всъщност е, твърдението, че върховенството на закона не се зачита в Унгария? Ако се твърди такова нещо, това е крайно прискърбно. Край граждани не сме изслушали, ако тук ще се води своеобразен, своеобразно съдебно разследване, не, не сме чули другата страна. Госпожа Гал, позвете ми е, да кажа, че вече доста време се занимаваме с положението в Унгария. Е, в продължение на една година се появиха какви ли не причудливи решения, пет работни документа, обсъждащи унгарския случай, за кой ли път, е, на дневен ред на заседание на комисията. И сега се появява поредния чутноват доклад по собствена инициатива в размер е, на 31 страници, е, доколкото си спомням, аз е, по личен опит никога не, не съм могла, не ми е давана възможност да подготвя доклад е, по инициатива в размер на повече от 3 страници. Това е крайно необичайно следователно, един доклад по инициатива да бъде толкова обемист. И аз не мога да приема това, че се занимаваме с, с, с случая на Унгария с оглед на текстове на нормативната и конституционна уредба на страната и на конкретни институции, за да критикуваме недостатъците, които съзираме в тях, когато аналогични конституционни и законови норми и институции действат в други държави членки и те никой не са били обект на критика. Тоест, докато подобно отношение не се приеме към всички държави членки, в които са възприяти абсолютно същите тъждествени разрешения, аз не бих могла да твърдя друго, освен че се прилага двоен стандарт. За мен е също така проблемно, е, че в доклада се упоменават и критикуват разрешения, е, които действат в Унгария от 90-те години на миналия век. И никога не са били атакувани, никога не са били обект на критика. Сега изведнъж се казва, че са неприемливи. И това, прочим, е в ущърп на върховенството на закона. Говоря за, е, за нормите, свързани с е, квалифицираното мнозинство от две трети те бяха на времето прияти от социалистическото правителство. Сега изведнъж се казва, че тези същите норми са крайно не, не, неприемливи и застрашават върховенството на закон. Повечето от тези 31 страници трябва да кажа, изобилстват от фактологически грешки, голословни твърдения и тълкования, които дори са превратни. Защо? Ако бяхте погледнали сериозно на който и да било от отговорите, дадени от унгарското правителство на различните работни документи, всички тези въпроси не биха били отново и отново на дневен ред и то тук под формата на голословни, както казах, твърдения. По-нататък, вие, вие е, цитирате е, обстойно решение на Конституционния съд, но твърде любопитно цитирате само онези части от решенията на, на, на Конституционния съд, които сочат наличието на проблем. А останалите части от Конституционното решение, които дават известно основание на, даден, на приятите разрешения, например четвъртото изменение на Конституцията, се премълчават. Много ми е интересно как така четете половината от едно решение и го цитирате, но не и другата. Това, това въвежда в заблуждение, според мен. И според мен е тенденциозно, да не кажа злонамерено. И наистина, тук а, комисията не може да играе ролята на съдебен орган. А този проект от доклад звучи като обвинителен акт в съдебно производство. Това е напълно неприемливо. Понеже, каза се, наистина, противната страна няма е, е, право на защита. Не може да е, е, възрази на отправените обвинения. И това, което се казва в доклада, се приема за факт, а всъщност не е. И ако, ми, ако бъдете така щедър, е, господин председател, ние би трябвало сега да преминем точка по точка по тези 31 страници и, да посочим коя част е, е просто невярна, коя е плод на неправилно тълкуване и така нататък. В противен случай не бихме могли нищо осведомено да кажем за този текст. Не, И после да видим препоръките. Според мен тези препоръки и тонът, с който са формулирани, пораждат а, смешение на правомощията. Вие фактически иземвате прерогативите на а, свободно и, и пряко избран национален парламент и правителство, които са единствено е, правомощни да приемат е, национално законодателство. Така че тази подмяна е напълно неприемлива и ние смятаме, и, и, мисля, и мисля не само ние, всеки, който прочете тези препоръки, е, ще ги сметне за ултиматум, който се налага на Унгария. Ако по подобен начин бихте постъпили към която и да било друга държава членка в Съюза, Съюзът би се разпаднал незабавно. Така че целият този подход, който е възприят в доклада, казах, докато той не се приложи към всички останали държави членки, в които се съзират подобни проблеми, не може да бъде прият. Моля ви, казва председателят, ако не възразявате, господин Байденхаузер. Благодаря. Аз съм австриец от страна съседна на Унгария. Унгария е нашия любим съсед. Знаете, имаме обща история. След това 1956-89 спадането на, на вдигането на желязата завеса дълго време нашата обща граница е била непроницаема в едната и другата посока и аз гледам с огромно съчувствие към, към Унгария. Сякаш няма почтен изход от днешния дебат. Знаете, през 2000 година Австрия също бе е, е, обект на санкции, които бяха неправилни, нецелесообразни, непропорционални. Е, предвид вътрешната политическа обстановка и, и, и, и ние бяхме поставени сякаш в клетка, от която трудно можехме да се измъкнем. Така че мога да се отнеса с разбиране към положението, в което се намира Унгария днес. Разбира се, е, не мога тук да, да налагам някакви политически пристрастия, Докладът на господин Тавариш е, разбира се, важен. Той е един сериозен, солиден опит, но би трябвало да се опитаме да го, да го попроменим е, с изменения и допълнения. С оглед е, конкретната фактическа обстановка, а, а, а, а не е, от, от една легалистична е, абстрактно е, юридическа гледна точка. И отново, е, наистина, има и други държави членки, за които вероятно също би било уместно да се проведе дебат. И аз мисля, че назрял момент да, съветът е, да, да излезе на сцената, вместо да оставя всичко на преценката на отделните държави членки. Благодаря за думата. Най- тъжното нещо тук и най-несправедливото е, че се води кампания срещу Унгария като страна. Е, кампания на оклеветяване. Вие говорите за европейски ценности, господин докладчик. Аз искам да споделя своето мнение. Тук има две неща, които са проблемни за унгарците. Как може да се твърди от една страна, че само Унгария трябва да бъде подлагана на наблюдение? Има проблеми и в други държави членки. Не можем да посочваме с пръст една конкретна държава членка. И на второ място, много унгарци, мои сънародници, ме питат как така в някои други страни, където има социалистически правителства, също се нарушава върховенството на закона и европейските ценности. Има такива примери не само от настоящето, но и от близкото минало. Освен това, задават ми още един въпрос – защо парламента не се притеснява, когато се завеждат дела срещу представители на медиите от представители на бившите комунистически тайни служби. Руски държавни служители са били пращани в Унгария, за да следят работата на, на унгарските служби. Има заведено дело в тази връзка в момента. Ние в крайна сметка всички сме членове на НАТО и на Европейския съюз. Когато се случва някакъв друг проблем, нещо, което спокойно може да, да породи брожение, никой не коментира. Защо? Това си е една чиста кампания на оклеветяване и то лява кампания, която въобще не се основава на факти. Господин Согор. Обръщам се към господин Тавариш. Никой не разбира какво се случва в Унгария през последните 100 години. Чухме един цитат, той казваше без права няма родина. Никой наистина не разбира какво случва в Унгария. Едит Бауър имаше конкретен коментар. Говорихте за Венецианската комисия, за критериите от Копенхаген. Можем ли да обърнем гръб на Словакия? Знаете за декретите Бенеш. някак си останаха на заден план тези декрети. Всеки говори за възраждане на антисемитизма, за различни действия и различни организации, които просперират. Нека да се появи някой представител на тези организации или пък на някои от 300-та църкви, които според господин Енгел вече нямат право да функционират. Или са били забранени. Мога да дам и един друг пример с председателя на Националния съдебен орган. Вие сте говорили 30 минути с този председател, а не ми се иска да си мисля колко време сте говорили с представители на национални неправителствени организации. Тук ще има много изменения, между другото. Госпожа Ярока. Аз пък мога да говоря за ерата Берлускони в Италия. Там се снимаха пръстови отпечатъци на ромите. Ние, ромите, сме използвани като разменна монета, общо взето, между водещите партии. Сега, вие говорихте за антисемитизъм, за антиромски настроения. По това време, когато разследвахме казуса с Италия, не открихме нищо нередно. Сега в а, Унгария нещата са малко по под повърхността. Не се виждат. Аз мога да ви кажа, че в Унгария след 3-4 години може да станем свидетели на убийство на роми по улиците. Такива са настроенията в момента в обществото. Аз не мисля обаче, че има кой знае каква промяна. Виктор Орбан през последните няколко години положи много усилия. Аз през последните десетина на години в Европейския парламент също полагам много усилия за да се справим с тези антиромски настроения, с този антисемитизъм. Ако унгарското правителство не беше включило този въпрос в дневния ред на съвета през 2011 година, нямаше да имаме инструменти за борба с тези явления. От друга страна, Аз съм докладчик по националните планове за интеграция на ромите, за тяхната оценка. Това е един много добър инструмент. Между другото, та, мога да ви кажа, че Унгария получи най-висок резултат заедно с Швеция и Финландия. Унгария се справя най-добре заедно с Швеция и Унгария по отношение на интеграцията на ромите, където има само 5 или 6 хиляди роми. А знаете при нас колко са? Има и медии, които се борят с антиромските настроения, с антисемитизма. Ето защо вашия доклад трябва да е максимално обективен. Вие цитирате факта, че унгарския парламент е приел законодателство за борба с риториката на омразата и подстрекаването към омраза. Само, че вие не казвате какво се случваше преди Орбан. Преди Орбан имаше групи, маршируващи по улиците, които крещяха цигани ще умрете. Сега това вече не е възможно. И точно вчера Орбан на Световния еврейски конгрес в Будапешта обясни какви са корените на антиромските настроения и антисемитизма в Европа. Едно нещо той не спомена. Тежкото економическо положение на гражданите на Европа. Знаете много добре, че за всичко това се крият економически проблеми и економически съображения. Орбан подчерта обаче едно друго нещо. отразяването по необективен начин на ситуацията е само в ощърп на групите от населението, които са в неравностойно положение. Благодаря. Госпожа Инетфелд. Трябва да кажа, че водим този дебат отново и отново. И не стигаме до никъде. Съгласен съм с тези, които са отляво и отдясно, като твърдят, че това не е работа на нашата комисия да застава в ролята на съдебен състав. Ето защо предлагам да започнем процедура по член 7.1. Аз се възмущавам от е, подобни обвинения от е, унгарските и други колеги. Те твърдят, че всичко това е политически мотивирано, че това е заговор, има скрити мотиви. Умръзна ми да го слушам това. Даже и щатското правителство е написало писмо до унгарското правителство. Можем да обвиняваме американците за много неща. А, дали трябва да критикуваме друго правителство? Тук не можете да ни обвинявате, че сме предубедени. Не можете да обвините в същото Организацията за економическо сътрудничество и развитие, нито Европейската комисия. Отхвърлям тези обвинения. Трябва да спрем да говорим за заговор. Нека да се вгледаме в а, а, фактите от този доклад, дали са коректни или не, не знам със сигурност. Вие имате възможността да внесете изменения, както всеки друг европейски депутат, така че спрете да се изживявате като жертви. Смятам, че доклада на господин Таварес очертава цялата картина. Не мога да се произнеса по всяка подробност от този доклад. Най-малкото днес не мога да го направя. Иска ми се с препоръките да отидем и малко по-далеч и да стартираме процедура по член 7 и да спрем този безкрайен дебат тук в комисията. На последно място. Двойните стандарти. Много пъти съм го казвала. Да, ние прилагаме двойни стандарти. И ако смятате, че до този момент не сме имали такава процедура, това не означава, че трябва да повтаряме грешки от миналото. Европейския съюз продължава да се развива. Вижте еврозоната. Сега осъзнаваме нашата отговорност за нещо, което трябва да направим преди 10 години. Сега променяме нашите методи. Ще ги променим, щом трябва и в областта на човешките права и ценностите на Евросъюза. Ако има сериозна заплаха от нарушаване на човешките права. Трябва да действаме. Ако нямаме тази воля, най-малкото да спрем да говорим за ценности. Тук не става дума за Унгария. Това се отнася до способността на Европа да отстоява своите ценности. Накрая, господин председател, ще се радва много, ако Европейския съюз дойде в моята държава, подложи на обстойна проверка, критикува я, намеси се по въпросите на основните права. Да, у нас има нарушение на човешки права, най-вече във връзка с търсещите убежище. Така че вие сте добре дошли в всяка държава членка, за да проверите евентуални нарушения на човешки права. Ще бъда много кратка. Важното при този доклад е, че той не се отнася единствено до Угария. Той простича от препоръки, които се основават на изискването от Копенхаген. Ще се спра на някои факти. Например, закона за църквите. Проблема с този закон – не знам дали наистина са закрити или забранени 300 църкви. В същината на проблема стои решението за това дали една църква може да действа като църква. Това е политическо решение и то трябва да проистича от решение на парламента. Няма същинска процедура. Трябва да се введат ясни критерии но такива няма. Така че въпросът не е до броя на църквите. Ако говорим за антисемитизъм и антиромски настроения, знаем, че това се усеща в много държави. Проблемът е, че унгарското правителство е благоприятно настроено към крайно десни субекти, които са наистина антисемити. Насърчаването на подобни настроения е факт. Проблемът тук е ролята на правителството в Унгария в тази ситуация. Наистина съжалявам, но такива групи действително излизат на улицата и после системните проблеми, както това се формулира тук, дали те са на лице. Цялата картина е много опасна. Аргументът, който често чуваме, че няма конкретни проблеми, напротив, има много проблеми истинският проблем е цялостната картина. Господин Таварес, заключителни думи от ваша страна. Уважаеми колеги, някой ден ние няма да сме тук в този Европейски парламент и въобще няма да ни има. Когато се върнем към женевния си живот, какво ще открием? тогава бихме искали активен Европейски парламент. Да сме сигурни, че тук ще има някой избран от нас по демократичен начин, тъй като това е демократично избран парламент, някой, който няма да си мълчи, когато има проблем с основните права. Това ще очаквам аз като гражданин, когато напусне Европейския парламент. За това трябва да мислим, когато обсъждаме тези проблеми. Ние сме тук с мандат даден ни от нашите граждани и трябва да го отстояваме съгласно член 3.1 да насърчаваме демократичните ценности в името на нашето бъдеще като граждани, когато няма да сме тук. И би било жалко, ако не действаме така, както сме длъжни да го направим. Бъдещите евродепутати ще кажат, онези с мандат от 2009-2014 са имали сходни проблеми и не са направили нищо. Следователно и ние няма да направим нищо. Непредприемането на действие едва ли е вариант. Ясно е, че има проблеми в много държави членки. Безпокоя се от това, че Европейския парламент не гледа сериозно на проблемите с основните човешки права. Сега вече имаме процедура от 2009. Сега имаме и много повече проблеми с основните права. Искаме ли да бъдем като другите институции от човешката история? Желаем ли да бъдем блокирани от проблеми с човешките права в една четвърта от Съюза или половината от Съюза? Може да се случи във всяка държава. Холандия, Португалия, Финландия, Германия. Действително, парламентите и правителствата са призвани да проявяват творчество в регламентирането на съответната материя, дори да сменят режима. Но ако ще се сменя режима, той трябва да върви към режим, който е по-демократичен, с повече опозиция, с повече права и парламент, който допуска повече корекции. И така в този парламент ние ще използваме тези демократични процедури възможно най-добре при този доклад. Днес обсъдихме мнението на докладчика. Това, което ще излезе от тук, ще бъде становището на комисията и на парламента с приноса на колегите, които критикуват доклада или го оценяват положително. Ако установим, че има тенденция, която показва отклонение от член 2 и неговите ценности, тогава не бива да оставаме мълчаливи. Ние сме призвани да действаме без да заклеймяваме определена държава. Нека да се възползваме от препоръките за конкретни случаи, да поискаме от комисията да действа и чрез общи препоръки да се изведе на преден план този проблем за целия Европейски съюз. Аз ще приветствам измененията и приноса на колегите. Последни думи, господин председателю. Длъжен съм да благодаря на работата на ксетарията и кабинетите на колегите, които работиха с нас през тази дълга година по тази тежка задача. Благодаря на моите политически консултанти. Би било несправедливо, ако не им благодаря. Благодаря на е, докладчика и на всички, които участваха. Сега трябва да посочим сроковете за измененията, тъй като това е само проекто доклад. внасянето на изменение до 21 май по обяд. Сега следва заседание при закрити врата с комисията АВКО, комисия по конституционните въпроси. Следва заседание от около 30-35 минути. Моля тези, които а, няма да присъстват на него, да напуснат тихо залата. Gracias yeah.